записан в програмите 2012, коса черта 2552. Гласуването ще бъде в 12 часа. А сега следва е, друг устен въпрос, свързан с епидемията от вируса от Шмаленберг. Ще дам думата на авторите на устните въпроси. Първо колегата Лиарик. Господин председател, госпожо комисар, след е, лудата крава, туберкулозата по е, едрите приживни и прочее и прочее, ето го сега поредният вирус, Шмаленберг, който нанася е, вреди на нашето животновътство. Възникват няколко въпроса. Това е духът на нашия устен въпрос. Госпожа комисар, какви разговори провеждате, за да възпрепятствате евентуално ембарго е, срещу е, нашето говеждо месо? Какви ще бъдат предприятите мерки за скрининг, е, за овладяване е, на е, разпространението и евентуално създаване на фонд на някакъв някаква каса на общоевропейско равнище, от която да се възмездяват ощетените производители. И в края на краищата не поставили това въпросите за прекомерната концентрация на нашето животновътство, за това, че отдаваме твърде много дан на безразборната търговия тази област. Благодаря ви, колега Ерик. Колегата Никълсън, две минути. Благодаря, господин председател. Наскоро регистрираните случаи на вируса Шмаленберг отново поставят в тежко положение първичните производители. Предвид е, настъпващия репродуктивен сезон. Не бих искал да омалуважавам положението в никакъв случай, но отговорът във всеки случай трябва да бъде е, пропорционален. Е, слава Богу, учените смятат, че вирусът не представя заплаха за човешкото здраве ето защо наскоро предприетите от, е, например, Русия и Египет мерки е, по забрана на, на нашия внос е, е прекомерна реакция, насочена към протекционизъм. Както е известно, вектор на вирусът са блатните мушици, от което следва, че някакви физически преградни мерки пред разпространението на вируса не биха свършили работа. От друга страна обаче държавите членки биха могли да си сътрудничат е, информационно, да, да обменят своевременно данни е, за епидемиологичната картина. А трябва да се разговаря, разбира се, и с е, нашите търговски партньори от трети страни, за да не пострада нашия износ на местни продукти. И най-сетне трябва да се пристъпи към вакцинации, е, без съмнение, за да предпазим е, животноводството си в бъдеще от подобни заплахи. Благодаря, колега Николсън. Колегата Дес има думата за две минути. Благодаря, господин председател, госпожо комисар. Благодаря за е, това, че ще проведем дискусия във връзка с вируса Шмаленберг. Вирусът според учените е свързани с вируса Акабани, който а, отдавна вече е познат и в Штатите, и в Австралия. След като е, познаваме добре е, вируса Кабани, е, и смятаме, че той е стои много близко и е, е сроден на вируса Шмаленберг, можем да приемем, че за човека няма опасност, но за животните има госпожо комисар, е, трябва да предприемем всичко, което е по силите ни, за да блокираме разпространението на вируса, за да спрем евентуалната епидемия, която за сега е обхванала само някои от държавите членки. Е, в Германия, междувременно, вече се, федералните провинции се споразумяха за общи действия. Е, много ефективна защита обещава евентуално вакциниране на животните. Така че комисията би трябвало да насърчи развойната дейност, изследователските институти, които разработват вакцини срещу заболявания по животните, трябва да се предоставят на тези е, научни институти и е, изследователски центрове, но също и на земеделските стопани в държавите членки съответните данни е, за 20 е, март знае, че трябваше да се предприемат някакви действия и да се помисли за общи действия в световен мащаб. Междувременно така, Предвиденото, предвидената среща бе отложена, но знаем, че редица страни като Русия, Мексико и други в света са предприели съответните действия. Колежката Райнерс има думата сега. Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми колеги. Да, по говедата бе открит нов вирус, който през последните години отне живота на много животни. Засегнати са много предприятия. Някои от тях са на ръба на фалита. Ние трябва, естествено, да въведем един коректен мониторинг, за да можем на научна, обоснована база да решим как точно се развива вирусът, какви са размерите на епидемията. Необходими са ни много усилия и допълнителни средства. Кога най-сетне комисията ще започне с разработването на стратегия за борбата срещу заболяванията по животните? Кога ще разработи съответният мониторингов механизъм болестта продължава да се разпространява. Е, нашите търговски партньори и в е, е, другите континенти извън Европейския съюз започнаха да забраняват вноса на животни и на месо от Европейския съюз. Не знаем точно каква е степента на заплаха от зараза много настоятелно призовавам комисията да започне с разработването на една разумна концепция, която обаче трябва да бъде много бързо разработена и да започнем да прилагаме действията на практика. Благодаря, колежки. Давам думата на комисаря Хедагард. Благодаря. Комисарят Дели не може да присъства днес, затова ще отговоря от името на комисията. Европейската комисия следи този въпрос много внимателно, още от самото му начало. Координираме отговорът на Европа на това заболяване. Искам да отговоря на госпожа Раймерс. Тя каза каква е стандартната процедура за нови заболявания. Вече имаме добри механизми, с които гарантираме един добър отговор на новопоявяващи се болести. Тези механизми ни дават възможност да открием вируса и да координираме действията си. Последните случаи, като например H5N1 и други вируси от този тип, показват, че готовността на ниво Европейски съюз е удовлетворителна. Прилагането на идеята за единно здравоопазване дава възможност точно за такава един ефективна реакция. Имаме възможност също така да усъвършенстваме съществуващите механизми и по новата стратегия за здравето на животните Европейската комисия предприе допълнителни действия, така щото готовността на ниво Европейски съюз да бъде още по-голяма. Имаме един документ с насоки, който е насочен към основните приоритети в Европейския съюз. Той е готов е, и бе прият от експерти от държавите членки. Що се отнася до превенция на по-нататъчното разпространение на вируса, трябва да кажа, че макар, че този вирус се е разпространил вече в 8 държави членки, не е много вероятно този вирус да се разпространява през зимата. Затова основната мярка за контрол от сега на седне е наблюдение, а ние това вече го правим. Искам също да кажа, че износът на заболели животни не е разрешен в Европейския съюз. В каквито и да е ветеринарни мерки, които предприемаме, трябва да бъдат устойчиви и пропорционални. Те трябва да я вземат предвид, че настоящата информация показва, че въздействието на този вирус върху здравето на животните е доста ограничено и няма доказателства, че той може да доведе до заболявания у хора. Европейската комисия се обърна към ЕФСА, която да събере епидемиологични данни от държавите членки, за да имаме допълнителна оценка на инфекцията на този вирус, производството на животни и здравето на животните. Европейската комисия и ЕФСА постоянно се свързват с държавите членки, за да стандартизират събирането на данни и предаването на данни. Нямаме много познания по отношение на този вирус, защото той е нов. За да можем да съберем такива, Европейската комисия координира и ще финансира научни изследвания за събиране на допълнителна информация, чиято цел е, е да се събере информация, за да се разработи ветеринарна политика, която пък след това ще доведе до други контролни мерки на ниво Европейски съюз и държави членки. Както при което и до вирусно заболяване, няма конкретно лечение за животните заразени с този вирус. На този етап не можем да предвидим и кога може да бъде разработена една ефикасна вакцина. А що се отнася до рискове за общественото здраве от този вирус, Европейският център за превенция и контрол на заболяванията още през декември миналата година заяви, че не е много вероятно този вирус да предизвиква заболявания у хората. Настоящите данни потвърждават това. Но на този етап не може да изключим и такива заболявания, ако се появят нови доказателства за евентуалното въздействие върху човешкото е, здраве. Европейската комисия ще поиска от центъра да преразгледа рисковия профил на този вирус. Координирането на защитата на общественото здраве ще стане посредством системата за ранно предупреждение. Господин председател, почитаеми депутати, за съжаление, независимо от строгите мерки, над 10 държави прилагат, извинете, държави от които са извън Европейски съюз, прилагат мерки за ограничаване на вноса, за да се предпазят от този вирус. Господин Никълсън искаше съразмерен отговор. Рестриктивните мерки срещу експорта от Европейския съюз срещу ние смятаме за несъразмерни и неоправдани на базата на настоящите научни данни. Комисията работи в тясна връзка с трети страни, за да намали тези рестрикции или да предотврати появяването ни. Необходим е умерен отговор на ниво Европейски съюз, за да няма изкривяване на пазара вътре, във вътрешния пазар, както и в търговията с международните ни партньори задължително е да продължаваме е, да гледаме напред. Госпожа Хедегард, сега давам думата на представителите на политическите групи. Госпожа Деланге, минута и половина. Благодаря, госпожо председател. За съжаление, още веднъж комисията говори за надзор, контрол, изследване, а необходими са действия, господин председател, конкретни и действия в стопанствата, но също така действия и за нашите граждани, които са загрижени за последиците от, това заболяване за общественото здравеопазване. Десет страни са затворили границите си за а, живи животни и местни продукти. Някои държави а, са забранили вноса на продукти от три страни членки, други от 10 страни членки. Всяка една а, страна има различни изисквания. Какво прави Европейската комисия за отменяне на тези ограничения? Оп. Европейската комисия, как, както винаги, Е, остава нещата в страните на, в ръцете на държавите членки за достранни преговори. Тоест, Европ... ние приканваме Европейската комисия да покаже и докаже, че има ексклюзивни пълномощия и правомощия и да поискат всички тези страни да прилагат ем, еднакви ограничения. Веро, вероятно, казвате, вие е, това заболяване не може да се предаде от животните на хората, но трябва да имаме научни доказателства. за това, и всички да говорим с един глас. Сега следващия урад. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо комисар, за тази възможност да обсъдим този важен въпрос. В моята страна, Федерална република Германия, 900 ферми в момента са засегнати от вируса Шмаленберг, който се разпространява. И не може да не се води обществен дебат. Има тревога за това, че ще намалеят приходите на фермерите, но има и тревоги за общественото здраве. Никой не може да потвърди със сигурност, че вируса няма да се разпространи сред хората. Центърът за превенция на здравеопазване ще следи заразата много е важно да се осъществява процес на наблюдение. ЕФСА, разбира се, осъществява проучвания и анализира 8-те държави членки, които в момента са засегнати от заразата. И разбира се, има притеснение, че през пролета и в началото на лятото комарите ще продължат да разнасят заразата. Ето защо са разработени различни сценарии и модели и сега ще трябва да представят различни мерки, за да не се допуснат някои от най-отрицателните сценарии. Не знам дали са предвиди или отговор или просто анализира данните. Знам, че става дума за нещо съвсем ново и че не разполагаме с конкретни инструменти за борба с вируса в момента. Искам обаче да знам какви мерки е предвидила комисията и какви стъпки е предприела, за да предотврати разпространение на вируса сред голям брой държави членки. Благодаря, господин Елърд, за една минута. Благодаря. Моята страна до момента няма случаи на зараза с този вирус и се надяваме това да продължи. Притесняваме обаче това, което правят наши търговски партньори като Русия, които забраняват вноса на а, такъв тип месо и животни от 20 марта заради заразяването. В Русия те смятат да разширят тази забрана, като това се отнася за всички видове говеждо и овче месо. Това показва, че в ситуацията, макар че вируса не е свързан с а, свинете, се реагира на момента, без много да се замислят. Имайки предвид, а, че това е водеща дестинация за износ на говеждо и на свинско месо, аз искам да се предприемат незабавни мерки за подобряване на репутацията на европейското производство. Трябва да засилим своите усилия, така, щото да не се вземат такива прибързани решения. Европейския съюз винаги е поддържал много високи стандарти на безопасност на храните и в земеделието, както и в здравеопазването на животните. Благодаря. Благодаря, господин председател. Цифрите говорят сами за себе си. 144 стопанства в 8 страни са засегнати, а комисията не предприема никакви действия, защото смята, че държавите членки трябва да действат самостоятелно. След като няма необходимост от нотификация, от съобщение до комисията, съответните стопани няма да получат никакви компенсаторни средства. От друга страна, някои държави ем, въвеждат ограничения за внос. Не виждам защо Европейската комисия не предприема действия като примерно да въведе е, задължението за съобщение, за нотификация и, създа, и създаде един европейски център за разработване на вакцина. Е, знаете, че преди това страните, страните членки е, страдах от разпространението на болестта език. Ако продължаваме така, ще разбиеме европейското животновътство а пък и с промените в климата нещата въобще не се подобряват. Госпожа Гърлинг има дума. Благодаря, господин председател. Доколкото разбирам, става дума за вирус, който, който е забравен от 20 години в моя избирателен район. То обхваща 200, 200 мили от северно юг и се разпространява бързо. Призовавам комисията за следното. Първо, да разбере необходимостта от бързи и решителни действия. Второ, да се занимаят в спешен порядък с въпросите свързани с търговските ограничения. На трето място евентуална вакцинация. Да се съберат надежни данни и накрая, което може би е и най-важно, това да бъде предупреждение. Климатът определено се променя. Инфекциите, разнасени по въздуха, стават все по-широко разпространени. Възможно е да започнат да се разпространяват много вируси. Можем ли да се справим с тях? Председателя, благодаря госпожо Гърлинг. Следващ Следващият оратор е господин Николеско, минута и половина. Благодаря, господин председателю. Според мен има два аспекта на дебата. Първо, трябва да видим доколко е сериозно това – Епидемията започна преди 5 месеца. Вирусът, вирусът обаче съществува вече в над 1200 ферми. Нямаме достатъчни познания, не се лекува добре, комисията разпръсква усилията си, затопля се времето и това ще създаде проблеми. Какво ще бъде въздействието върху производството? Трябва да видим и състоянието на животните. Наложиха ни а, търговски ограничения наши партньори. Търговските ограничения не са оправдани и не отговарят на стандартите на световни организации за опазване здравето на животните. Вноса от всички държави членки от 20 март е бил прекратен. Ветеринарните организации в ЕС също предложиха да предоставят на Русия информация, за да а, бъде запозната с борбата срещу вируса. Комисията има нужда от повече информация за това какво се случва в Русия и трябва да видим и какво се случило в миналото. Дали мерките, които се предприемат, отговарят на международните стандарти или не и как да отговорим на Руската федерация. Благодаря. А, госпожа Родос, две минути. Благодаря, господин председател. Дами и господа, радвам се, че с тези устни запитвания ще направиме крачка напред в изследването на вируса от Шмаленберг и ще се опитаме да дадем отговор на очакванията на много земеделци в е, Германия, както казах, над 144 стопанства са засегнати и това води до много проблеми в тези стопанства в е, Холствик, Шлеш... Шлештайн. Е, е, овцевъдните стопанства са многобройни. В момента сме в е, репродуктивен, е, активен репродуктивен период и това създава ужасно много проблеми за овцевъдите и говедовъдите. През последните години броят на засегнатите стопанства се увеличи и макар да се смята, че е, вируса не може да се предаде от животните на е, хората, е, Финансовите последици са много тежки за стопанствата поради е, мъртвородените или родените с деформация говеда. Бих искала да знам докъде са стигнали научните изследвания в тази област и дали комисията е, подкрепя е, научни, провеждането на научни изследвания и какви мерки ще се предприемат за финансовото подпомагане на засегнатите стопанства, какви са мерките, които вече са взети и които ще бъдат взети. Много ви моля, действайте бързо и информирайте ни редовно за развитието на нещата. Благодаря, е, колега. Благодаря. Господин Шнелхарт има думата. Дами и господа, госпожо комисар. Много е навреме на тази дискусия в парламента. Заедно с това смятам, че не бива да се подаваме на паника. Разбира се, че вирусът се разпространява, но заедно с това животните са в състояние да си изградят имунитет срещу вируса. От години говорим за различни заболявания, често сме предприемали необходимите мерки. И за това мисля, че мога да кажа, че в възоснова на предишен опит понякога преувеличаваме опасностите, така че нека да бъдем малко по-предпазливи. Разбира се, трябва да бъдем бдителни, трябва да се следи ситуацията, трябва да се предостави информация, но заедно с това трябва да видим какви мерки ще се предприемат. Вече се говори за компенсации, което според мен е пресилено. В някои страни, е, Германия, Холандия, има възможности за изплащане на компенсации. В други страни могат да се изградят е, необходимите структури за компенсация, така че е, нека да предприемаме мерки на регионално ниво, а не на ниво Европа. Благодаря, казва председателят. Сега предстои процедурата на спонтанните изказвания. Господин Яр. Благодаря. Аз също смятам, че е изключително важно, че говорим по този въпрос в Европейския парламент. Проблема може да бъде разгледан от три страни. От една страна имате фермерите, които са засегнати. Както каза колегата преди малки, е особено фермерите, които отглеждат овце и които много трудно изкарват печалба и в обикновени условия, това ще бъде голям проблем. Трябва обаче да спазваме принципа на субсидиарността и да предприемаме действия на местно ниво. Притесняваме също така непрякото последствие на тази епидемия. Защитата на потребителите също е притеснителна и трябва да проведем една просветна кампания – Вземаме решение, може би не на основание на научните изследвания. Трябва да сме сигурни дали е вреден за човешкото здраве този вирус или не. На трето място трябва да разгледаме е, непропорционалните търговски санкции. Всички е, неща трябва да бъдат организи... е, координирани на европейско ниво. Благодаря, господин Обермайер. Благодаря, господин председател. Повече от хиляда земеделски стопанства са засегнати из цяла Европа. Вируса се предава от комарите и е, затоплянето ще доведе до повече опасност, до повече заплахи за стопанствата. В Германия и в Нидерландия много многобройни са засегнатите стопанства. Трябва да, е, да, да намериме нов начин за развитие на животновътството, да имаме по-малки стопанства, които да, в които е, да създадеме по-екологични стопанства, като например е, стопанствата, които все, все повече и повече се развиват в е, Австрия. Същевременно трябва да вземеме и спешни мерки за компенсация на загубите сред стопаните. Благодаря ви. Дами и господа, кои, посетителите на трибуните, не им е разрешено да реагират. Благодаря, господин председател. Очевидно е, че Европейския съюз трябва да изгради стандарти за хуманно отношение към животните. За съжаление, няма вирус, няма, вакци... няма вакцина и а, има опасения вирусът да се разпространи бързо през април. Ето защо комисията трябва да направи така, че фермерите да получат бърза навременна информация. Имаме нужда от наблюдение на районите, които все още не са засегнати. Заедно с това трябва да имаме точна диагноза и докладване на случаите от националните власти, за да се изолират случаите вирусът вече е включен в системата за ранно предупреждение за животни и фураж, но как ще разпространявате информация за фермерите в засегнатите зони? Благодаря. Благодаря, казва председателят. Госпожица Басеско, с това приключваме процедурата на спонтанните изказвания. Госпожа Хедегард има думата. Благодаря. Първо, господин Хойслинг. Комисията не пренебрегва значимостта на този важен въпрос. Е, спомена госпожа Гърлинг какво може да се направи. Много други неща също могат да бъдат добавени. Те са част от нашата работа като първи отговор на кризата. В отговор на госпожа Деланге и другите, които се притеснява за тези 10 държави, които ни заплашиха да наложат а, търговски санкции заради появата на този вирус, а, трябва да кажа, че Европейската комисия води диалог с тези 10 държави. Ще ви дам един пример. Комисарят Дали е изпратил информация на руските власти и сега Европейската комисия в този момент има една делегация в Русия, където води преговори. Искам само да подчертая с това, че много сериозно гледаме на въпроса. И накрая, когато се появят такива нови заболявания, нови рискове, какво правим? Координираме, обменяме данни, използваме научните организации, за да можем да съберем максимално данни. Актуализирана информация можете да намерите в този документ с насоки в интернет. Много лесно може да бъде актуализирана информацията там, когато се появят нови научни данни. Постигнахме съгласие с фермерските организации, както и с държавите членки, че този документ с насоки ще бъде качен в интернет, за да се знае какво се случва в момента по въпроса. Благодаря. Благодаря, госпожо комисар. И извинявам се за шума, но искахме да дадем малко по-дълга почивка, но колегите не спазваха времето за изказване. И за, за съжаление, някои колеги се изказаха по-дълго от необходимото. Затова ни остават само 5 минути до започване на гласуване.